Първо искам да поздравя с добре душа господин Ханс тук в Европейския парламент. Hearings in line with the guidelines for the approval. Имаме основни насоки. Както зна... За приемането на комисията. Знаете, че ние трябва да направим оценка на комисарите на базата на тяхната компетентност, лична независимост, както и запознаването им с съответния ресор и комуникационните им умения. Искам също да ви информирам, че кандидата за комисар, господин Хан, отговори в писмен вид на писмените въпроси. Вие имате отговорите на всички езици, както и декларацията за финансовите му интереси. Имате тези документи в папките си. Искам да ви информирам също, че изслушването ще бъде в обичайния формат, който се прилага при изслушванията в Европейския парламент. Ще дадем 10 минути в началото за встъпително изказване на кандидата за комисар. След това ще разполагаме с 2 часа и 45 минути за въпросите, като започнем с изслушване на въпросите на представителите на всички политически групи, представени от техните координатори. След това и останалите членове на комисията ще могат да зададат въпроси. Има списък на изказващите се, подготвен от секретарията и а, сме следвали заявките от политическите групи. Ще използваме принципа на пинг-понг, въпрос и отговор. Ще разполагате с по една минута за въпроса, след това кандидата за комисар ще разполага с две минути за отговор. Ако има необходимост от последващ въпрос, вие ще имате възможност да го зададете, след което кандидата за комисар трябва да отговори за една минута. Бих желала също да напомня, че последващите въпроси трябва да са свързани с отговора, който е даден на първоначалния въпрос. Не може да се използва допълнителното време за поставянето на изцяло нов въпрос по различна тема. Аз се запазвам правото да не допусна последващи въпроси, които не отговарят на тези критерии. За ваша информация няма да имаме процедура на спонтанни изказвания и задаване на въпроси. Искам също да ви помоля да не задавате в рамките на една минута няколко въпроса, защото кандидата за комисар няма да е в състояние да отговори за две минути и ще останете неудовлетворени от отговора. Моля да имате това предвид. Обикновено ние се придържаме към това, което е договорено между координаторите. Освен това, искам да ви напомня и да ви приканя да се придържате към времето, което ви е определено защото в противен случай няма да можем да изслушаме всички въпроси. Както виждате, списъка е дълъг и всъщност той надвишава времето, с което разполагаме с един час. Бих желал сега да преминем към изслушването Изслушването се предава на живо по интернет. Моля да имате това предвид. Усмихвайте се, изглеждайте приветливи. Това е моя съвет. Освен това, можете да получите видеозапис на изслушването на същия вебсайт на парламента. Ще има и в писмен вид текста на цялото изслушване. Ние сме изцяло прозрачни в парламента. С тези няколко думи искам да дам думата на Йоханес Хан в рамките на максимум 10 минути да изложи своите виждания. Благодаря, госпожо председател. Да, аз съм, разбира се, ще се присъединя и ще спазвам правилата. Най-сърдечно е, ви благодаря и приветствам. За мен е чест наистина е, да бъда тук и да отговарям е, на въпросите ви и е, е, да бъда в резултат на това политик, е, да отговарям за регионална политика в следващите години. Регионалната политика се оказа, че е един много голям успех в рамките на европейската интеграция. Ето защо аз съвсем ясно ще заява, че е, има не само приятели на регионалната политика в рамките на Европейския съюз, но е, има и е, такива страни, които са скептично настроени към регионалната политика. Е, те искат да се Преследват други подходи, но ние тук смятам, че сме на едно мнение, че регионалната политика а, е една успешна история и смятам, че няма други альтернативи към регионалната политика. Единството альтернатива е една още по-добра регионална политика. Е една регионална политика, отворена за реформи но една регионална политика с един интегриран подход. И я ще работя в тази посока, в посока подкрепяне на тази политика, тъй като тук става въпрос а, да работим съвместно с нашите партньори, с регионите и с хората, които населяват тези региони. Регионалната политика в последните а, години постигна едно много добро развитие и искам да благодаря много сърдечно на госпожа Хюбнер, тъй като тя беше предшественичка, беше комисар по регионално а, развитие и тя продължи този път, който беше заложен. Бяха поставени цели, бяха поставени направени стъпки, които могат да бъдат надградени, които са много важни и поставят един фундамент за по-нататъчното развитие и по-нататъчните мерки. Разбира се, една устойчива стратегия е много важна за ам, изпълнение на всички европейски цели. Не само ние тук в залата, не само привържениците на разпределението на средствата, Решението на, свързано с, тези, с това разпределение на средствата е, беше от голямо значение. Също по време на един период да бъдат адаптирани правилата, когато хората са на едно мнение, че има нужда от действие, има нужда от предприемане на мерки. И накрая обстоятелството, че за първи път се мисли не само в посока нови финансови инструменти, а също и тяхното прилагане на практика. Дами и господа, регионалната политика а, винаги е поставена на едно изпитание. През последните а, години години под мотото на сближаването в рамките на Европа. Това, което беше разделено години наред, имаше възможност отново да се събере и да се сплоти. И стана ясно, че Европа е едно общество на солидарността. Солидарността означава за мене, че най- не само най-бедните региони в центъра на Европа, но и ам, областите, които са отдалечени и със сигурност трябва да гарантираме една стабилна економическа основа, за да може да бъде развита и една добра инфраструктура. И сега сме изправени пред едно ново предизвикателство, а, което преди две години въобще а, не беше обозримо а, за нас. Аз ви казвам съвсем открито. Няма регион в Европа, за който се гарантира благополучие а, за цял живот, за винаги. Тази а, позиция на благоденствие, благополучие, благополучие трябва да се защитава постоянно. Трябва да се търсят, трябва да се намират а, подходящите решения за решаване на проблемите в регионите, за да се гарантира и тяхната конкурентоспособност. Дами и господа, аз съм против едно ренационализиране. Имаме нужда от една регионална политика за всички региони в Европа. Не става въпрос за това просто да трансферираме средства към определени а, региони. Ние не сме благотворително дружество. Не искаме да действаме на този принцип. Ние искаме да инвестираме в регионите, в хората и да знаем, че тези пари ще ни бъдат върнати обратно. Това е много, това е необходимо и ние сме в състояние да запазим добрите практики, но и някои неща да бъдат променени и доразвити. Ето защо аз ще назова три конкретни области, които имат нужда от подобрение бъдещата регионална политика трябва да е, е в, да заеме централно място в стратегията на Европейския съюз от 2020 година. Конкурентно способността, общество на знанието, справяне с климатичните проблеми, енергетиката. Това са основните акценти. Трябва да се изпълнят тези цели с конкретни действия координиране и коопериране с а, други институции в рамките на Европейския съюз. А, околната среда, транспорта, образованието, промишлеността, малките и средни предприятия – ако съвместно се справим с тези предизвикателства, ще можем да създадем допълнителна стойност и а, максимално, да извлечем максималното от а, политиката на а, сближаване. На второ място искам да поставя особен акцент, тъй като възоснова на моя политически опит не би ме учил дюо, Искам да поставя акцент върху една нова политика за развитието на градовете в Европа, защото това са економическите, културните и социални горещи точки. И също те са големи потребители на енергия. Ако а, се об, обединим около а, приликите в тези области. И ако вие ми гласувате, гласуван, ми гласувате доверие, тогава ще можем да поставим изпълнението на тази цел през следващият законодателен период. Искам да работим и съвместно за постигане на един разумен баланс между балансиран контрол на грешките и ам, нарушенията, както и намаляването на административната тежест, за да се постигне един още по-добър баланс. Искам да кажа, че процентът на допуснати грешки, които а, са отчетени от а, Европейската сметна палата е висок. Не трябва да има никаква толерантност към този висок процент на грешки и към а, процента на избамите. Ще предприема всички възможни на мен мерки, за да се боря срещу а, тези явления. Много добри а, инициативи са предприяти през миналите години. Трябва да има едно а, здраво финансово управление, което разбира се не е свързано с съвсем прости процедури и правила. Вие всъщност сте гаранта за намаляване на процента на допускане на грешки. Дами и господа, накрая бих искал да направя един коментар – относно моето представяне и свързано с бъдещата ни съвместна работа. Как си представям аз нашето сътрудничество? Вие знаете, че аз дълги години съм работил като депутат в регионалния парламент, след това в управлението на Виена и по Познавам какви са а, проблемите и трудностите на депутатите. Аз знам, че понякога си мислите, в изпълнителната администрация той разполага с редица сътрудници и помощници и той не познава тези проблеми, но не е така. Повярвайте ми, аз знам какви са трудностите и проблемите. Аз ще реагирам и ще се справя с тях с, вас, с ваша помощ. Знанието за регионите и познаването на техните проблеми и нужди е много важно. Представете ми ги, запознайте ме с тях, за да работим съвместно в интереса на гражданите. Съвместно можем да създадем и да направим много за Европа. Аз съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Your... Благодаря ви много за това представене. Сега искам да дам думата на първият оратор Ламберт Ван Нистерой. Господин кандидат комисар, добре дошли в в рамките на нашата комисия за регионално развитие. Искам да се спра на три неща от името на ЕНП. Вие, разбира се, позитивно настроен относно стратегията 2020 година. Разбира се, ние се намираме в криза. При анализа на комисията, дали има нещо, което ви направи впечатление, какво ще предприемете? Разполагате ли с необходимия бюджет? А, как оценявате тенденцията за все по-голямо преразпределение на средствата от а, фондовете? Подкрепяте ли приоритетите за изготвяне на бяла книга, свързан с регионалното а, развитие? Може ли очакваме известни а, позитивни развития? Благодаря, че се, се съобразихте с времето. Сега е отговор, моля. Да, три въпроса за две минути ще се постарая. Първо, разбира се, че трябва заедно да се стремим да прилагаме кохезионната политика в ЕС е, до 2020 разбира се, е, да и дадем още повече, по-голямо значение, повече плътност, но трябва е, да е ясно, че само подход, интегриран подход към политиката може да ни помогне да постигнем е, целите на стратегията S2020 е, и в крайна сметка да отговори на нуждите и потребностите на хората в региона. Тази политика може да се реализира, да бъде засегната и в дебата по бюджета, за да може средствата, които са необходими да са на лице, мисля, че това, което е показал бюджета до сега, това, което е заделил е, бюджета до сега, е една добра основа за разговори е, на тази база е, с възможните, с потенциалните ми бъдещи колеги. Ще поддържам контакт, за да работим по-съдържателно, по-задълбочено. И що се отнася до въпроса за териториалната кохезия, да продължим преговорите в, по отношение на Бялата книга, в рамките на Бялата книга, по Зелената книга имаше такива дискусии. Не се е, е, боя от това, само е, смятам, че доклада за кохезионната политика трябва да се изготвя паралелно с подготовката на следващата програма. Мисля, че тази бяла книга в крайна сметка трябва да бъде една, едно паралелно действие и би трябвало да се съсредоточим върху това как е, в, е, да въведем и да пренесем тези цели в следващия програмен период. Благодаря. Имате ли допълнителен въпрос? Да, аз също мисля за следващия кохезионен доклад. Е, наистина трябва ни е, териториална кохезия, това е ясно. Е, но тук става дума и за... Но имам още един въпрос. В парламента бяхме шокирани в известен смисъл в резултат на някои финансови инструменти в регионалната политика, които нямаха съответното съдържание как ще как ще е, продължите нататък резултатите от този, това полувреме, така да се каже. В регионалната политика е, е, в, минали, в е, миналото е, наистина е, направи това, което е възможно. Е, ставаше дума за... Създадаха се над 600 хиляди работни места, над 800 000 километра пътища, милиони души получиха водоснабдяване и така нататък. Страшно много бе постигнато и това показва какво може да се направи с е, заделените средства. Това трябва да бъде, да, да се е, следва като линия и в е, преговорите ни от тук нататък и в следващите ни действия. Благодаря много, госпожо председател. Приветствам и с добре дошъл в Европейския парламент господин Хан. Бих искала да се присъединя към въпроса, току-що зададен. Говорихте, че ще че има необходимост да се направят е, промени в е, структурната политика, хоризонталната политика в бъдеще. Какво смятате за ограничаване на приоритетите, които имаме в момента? Е, ще бъде ли това действително приоритет за вас? И съвсем кратък въпрос, допълнителен към териториалната кохезия, която е много, която всички сме взели при сърце. Е, има дефиниция каква е тя. Тази дефиниция ще се използва ли в новия дебат? Е, е, ще се говори ли пак по същия начин за териториална кохезия и в този нов дебат? Ще започна отзад напред. Първо, наистина, Приветствам този отговор. Да, трябва да говорим за това. Разбира се, все още това не е официално определение, официална дефиниция, която вече да е получила гражданственост в парламента, но всичко това, което е в, за което се говори през последните месеци и седмици, ме води на мисълта за това, че това е добър подход към, е, към нуждите, отчитане на нуждите в един регион. Именно в този смисъл и в тази среда трябва да разбираме и да тълкуваме и териториалната кохезия. В е, това, което ще правим е, до 2020, трябва да не изпускаме от е, фокус е, на вниманието и би трябвало сега да бъде нашата, да, да, да предопределя формулировката на нашите цели от сега. Разбира се, инфраструктурите не трябва също да бъдат пренебрегвани. Много често казвам, когато погледна е, и като помисля, че именно с оглед на кризата сега във всички държави Е, се говори за засилване на е, инвестициите в е, развитие на научно-изследователски развой на дейност. Ето тук виждам една задача за, за Европейския съюз. Да, да, да даде тласък именно в тази посока. Тук се изисква от Съюза да, да работи е, сериозно и да вземе сериозно своите отговорности, е, за да може и в кризата да може да се инвестира, и в условията на кризата да се инвестира в е, научно-изследователски развойна дейност, защото е, това е необходимо условие, за да преодолеем кризата. Констанца. Аз с а, радост чувам, че а, вие имате такива размишления в тази насока и за това, че искате да включите и хората. Изследването е едно от това, как искате да а, включите и а, социалния фонд в социалното сближаване. А, това е темата, която е свързана само с един интегриран политически подход, нещата ще могат да се осъществят. Имаме нужда от добре образовани хора, а, дори и сред младите хора, да може да се е, използва техния потенциал след това в университетите. Имаме нужда от предприятия, които са в състояние да използват тези ресурси. Имаме нужда от пазара и хората, които да използват своя страна този ресурс в качеството на потребители. Имаме нужда от една интегрирана политика. Трябва съвместно да се разглежда този проблем и трябва да се специализират проблемите на всеки един регион, за да могат да се намират решения а, за всяко място. Регионалната политика трябва да се комбинира с стратегическите цели. Това е което аз си представям а, под названието на една напредничава регионална политика. Рамона Никол Манеско има думата. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i urez bun venit domnului. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам с добре дошъл господин Хан, кандидата за комисар. Надяваме се да се срещаме често в бъдеще. Искам да се спре на шестият доклад за напредъка, който се фокусира върху творчеството и иновациите като средства, които могат да спасят на по-ранен етап държавите членки от економическата криза. Считате ли, че развитието на местните таланти така както е описано в този а, доклад, а, са силни инструменти, най-силните, може би, с които разполага Европейския съюз за изход от кризата. Благодаря. Един а, съществен сектор и то той а, и тук в този сектор въжи интегрирания подход. Но силата на Европа и цялото богатство и цялото разнообразие през вековете. аз съм убеден, когато сравнявам Европа с други региони в света, където нямат тази културн, това културно разнообразие, Липсва им тази креативност. Е, Европа се оказа един успешен модел е, и това ще се докаже и в бъдеще. И в миналото не сме били толкова много на брой хора, както и сега, но ние сме били в състояние да се възползваме от този капацитет, с който разполагаме. Ако се концентрираме върху иновации и развойна дейност, и то още в, започнем в детската градина, дискусите, които водим, как ще организираме, как ще а, формулираме целите – трябва да започнем дори с 6 годишните. Трябва да ги запалим за тези идеи. Това ще е добре, ако Европейския съюз се занимава с тези неща. И аз съм сигурен, че моята колега в областта на образованието ще се присъедини към тази инициатива и аз я каня за да се присъедини и да работим съвместно. Mulțumesc, domnule Han. Sper... Uh, Благодаря, господин Хан. Действително, творчеството и иновациите са важни елементи. Надяваме се, че ще бъдат отчетени и други елементи, включени в политиката на сближаване. Искам да се позова на документ на комисията за бъдещата стратегия до 2020 там не се споменават местните власти, по какъв начин смятате, че ще се прилага на местно и регионално ниво тази стратегия без участието на местните власти и какво смятате да направите в това отношение? Аз вече засегнах въпросът с градовете. Трябва по целенасочено да се работи и трябва да има по-обещаващи резултати. 150% съм убеден, че имаме нужда от съдействието на местните власти, на гражданите, е, за да можем да раздвижим нещата на местно ниво. Тук става въпрос не само да има строги административни органи, а също така и множеството организации, които работят на по-низко ниво и работят в партньорство за засилване на тези институции. Трябва да има една възможност за предлагане на една всеобхватна стратегия, която ще ни предостави възможност да а, приложим конкретни мерки и изпълним конкретни проекти. Благодаря, Франсуа Алфонзи. Има думата. Благодаря. Стоя тук, господин комисар. Добре дошъл. Нашата група има три въпроса, които иска да ви зададе. Вие сте против а, а, ренационализирането на регионалната политика и това ни радва. Нашата политика е ясна, тя не е променена. Вие идвате от една децентрализирана страна. Виждате ли по-засилена роля на регионалните власти в една такава дори децентрализирана страна? Кохезионната политика трябва да бъде приоритет на Европейския съюз. Политически приоритет и да бъде финансово осигурена. Какво ще направите в това отношение? Ние бихме искали Европейския парламент и в частност Комисията по регионално развитие да бъде ангажирана като част от едно по-разширено партньорство предвид на новата роля, която ни предоставя Лисабонския договор. Как ще реализирате това на практика? Благодаря. Äh, На първо място, това е част от европейската действителност и промяната на националните структури. Това, което можем да направим, да работим съвместно с регионите, да ги подсилим и не само с регионите, а и с местните власти. Има много а, варианти чрез факто, чрез а, един общ подход да работим и на местно ниво. Разбира се, разполагаме с един бюджет и е, ще е една много амбициозна задача да го запазим. Трябва да изясним на какво е способна регионалната политика, в какво състои допълнителната стойност на регионалната политика. Точно сега с новия договор, в който а, субсидиарността има задължителен характер. Кой трябва да упражнява тази субсидиарност на местно ниво? Разбира се, ще има много възможности, много альтернативи. Може ли да ми напомните последната точка? Ставаше въпрос за начината по който вие ще включите ам, нашата комисия при вземането на решение. Разбира се, как можах да забравя такова важно нещо. Разбира се, с много официални и лични срещи. Искам да ви поканя още е, сега. Е, според моят график и според моите задачи. Вратата ми винаги ще е отворена. Е, официалните срещи вече е, са договорени. Разбира се, може да има и неофициални е, срещи. Искам да ви подканя, разбира се, да поставим съвместно нови инициативи, да говорим. Трябва да използваме всички ресурси а, които разполагаме. И в началото още споменах, че парламента е един много важен партньор за мен. Тъй като а, парламента и в частност вие познавате в подробности различните проблемни а, точки, вие сте един много надежен а, партньор и аз бих искал да се запозная с гледните точки на депутатите. Но позволете ми да мога навременно да се запозная с а, вашето мнение и становища. Да, това беше важен въпрос за нас, парламентаристите. Затова отпуснахме малко повече време на кандидат комисара. Давам думата на господин Одрих Власък. Искам да ви поздравя, господин Хан. Отколкото се спомням, в речта при представянето на ресорите от господин Барозо тази сфера беше очертана като една от най-важните. И се надявам, че вие ще продължите работата на вашите предшественици, госпожа Данута Хюбнер и господин Семецки. От писмените отговори ни е известно, че конкурентоспособността на Европа е особено важен въпрос – Външната конкурентоспособност е важна политика за Европейския съюз. От друга страна, кохезионната политика има и друга задача, която по наше мнение е важна, а именно да води до вътрешна кохезия и до вътрешна конкурентоспособност. Има много региони и градове, в Централна и Източна Европа, където има силна нужда от нови инвестиции в подобряването на инфраструктурата. Това са условия за възползване от ползите от европейската интеграция и за успеха на вътрешния пазар. Господин Хан, искам да ви попитам дали сте готов да формирате следващото поколение на политика на комисията, за да помогнете на регионите, които изостават, да подобрите условията за подобряване на производителността, просперитета и дали отдавате приоритет на външната конкурентоспособност. Вероятно няма да имаме възможност за допълнителен въпрос. Господин Хан има възможността да отговори. Я. Да, едното не трябва да е за сметка на другото. Става дума за това, че да, да се намерят възможности в е, определени региони е, да се е, въздигнат, по-бедните да се въздигнат, но естествено богатите региони трябва да стоят на едно място. В такъв случай ще ни изпреварят. За това става дума, че по неразвитите региони е, би трябвало да получават повече средства е, и една по-широка е, линия за, по която да се движат по-широк път. Затова естествено от една страна трябва да има в класическите, да се направи нещо в класическите области, като например инфраструктурата, там да се инвестира е, ако щете, е, в изграждане на капацитет, е, екологичните условия да бъдат подобрени, но във всички случаи да се прави така, че да се развива и обществото на знанието да се направи нещо и за е, научно-изследователската иновационна е, дейност, е, за малките предприятия, защото тук именно е, интегри... интегралната, политиката на интеграция е, най-действена. Е, е, е, тук е, наистина трябва да се работи още по-интензивно. Е, Разбира се, е, има всички възможности от гледна точка на програмата да се е, работи в вътрешността на страната, на страните. Е, ако правилно ви разбир, разбрах, работата на регионите, двете линии взаимно трябва да се допълват и подпомагат. Това е посоката ако е, се обе... Е, помислим за духа на нашата политика, е, едно нещо има, което е ясно. Да, имаме слабости, но вътре в тези слабости се съдържат множество възможности за индивидуална реализация, за отговор на нуждите на регионите. Благодаря много. Надявам се, че нямате допълнителен въпрос. Добре, половин минута готов ли сте да направите нужното за преходните региони? Да, разбира се, тези преходни региони, които ще се появят и в следващия период, това е тема, с която трябва да се занимаем, защото от една страна има региони, които които са някакси в периферията на съответната структура, които са на друга фаза на развитие, има и други, които са на същата фаза на развитие. И тук трябва наистина да да използваме е, един справедлив е, и, е, и справедливи и прости структури за фейзинг ин или фейзинг аут. Но е, трябва да помислим и дали е, съответните региони са на 75 или 90% прак и да видим кои от тях е, е, заслужават е, повече внимание и да насочим, да насочим вниманието и средствата и да разглеждаме по друг начин тези, които са под 75% прак. Euh, Ели Хорао. Господин кандидат комисар, вие ще се занимавате с с, с отвъдморските територии Франция, Испания и Португалия ще представят на комисията меморандум за предизвикателствата, пред които са изправени тези региони до 2020. Можете ли да ни кажете по какъв начин планирате да приложите цялата концепция за тези отдалечени региони така както е записано в Лисабонския договор. Какви инициативи предвиждате, за да може а, групата в а, съвета да изиграе своята роля по отношение на тези отдалечени региони. Благодаря. Аз смятам, че така наречените крайни региони могат да обогатят Европа, тъй като до а, сега им беше обърнато внимание все пак, но аз мога да ви гарантирам, че под моето ръководство ще се случи същото. От известно време, не знам от колко време, но в рамките на Комисия по регионално развитие, тези региони са партньори за цялата комисия за тези атмост региони. От другата страна, смятам, че по този начин имаме един прекрасен шанс да доразвиваме европейските ценности и да се изгредни една добра добросъседска политика, която можем да упражняваме там, където нашите региони са изходна точка и са а, един фундамент, върху който може да се доизгражда. Uh, no Благодаря. Няма допълнителен въпрос. Ставам думата на Джон Бафтон. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин Хан. Искам да направя един коментар. Някои хора са скептично настроени. Аз съм един от тях. Обединеното кралство, по мое мнение, се нуждае от референдум за отношенията си с Европейския съюз и когато това се случи, вероятно ще напуснем съюза и ще решаваме сами своята политика. В регион като моя, Уелс, през последните 7 години се ползваше от а, а, такива а, средства, които изтичат. Това са наши пари, така или иначе. Искам да поставя няколко въпроса. Към 13, 2013 ще приключи сегашната финансова рамка как можете да ме уверите, че Уелс, например, ще получи допълнителни възможности след това? С разширяването на Европейския съюз, например с Харватия, с Исландия, евентуално с Турция, по-бедни страни се присъединяват, това вероятно ще доведе до загуба за Уелс. Ние не сме богата страна, но ще бъдем по-богата от тези, които влизат. Затова е важно нещата да бъдат направени както трябва. Можете ли да ми дадете уверения? Благодаря. Uh, да, господин Дафни, в отговора си да господин Блажек вече намекнах, че виждам абсолютна необходимост от това както и до сега, така и в бъдеще, да е, регион, регионите, които са в състояние, които благодарение на своята регионална политика са се, е, са, се развиват по-добре, да да, е, е, за тях да, има, да се отделя малко по-малко внимание и да се изработи е, съответната преходна политика. Наистина трябва да се постараем заедно за едно опростяване на правилата и да се позоваваме на съответното развитие на регионите, но в тези, в този, в те, при тези преходни разпоредби да предвижим възможности е, за тези региони, които е, ще бъдат е, е които до сега са се ползвали от е, е, фондови възможности, но които имат опасение, че може би в бъдеще е, тези, които всъщност е, са се възползвали от е, членство си в Европейски съюз. За пет години, господин Бафн, вие ще бъдете, предполагам, ще бъдете един по обеден европеец, когато видите какви възможности членството ви в Европейски съюз ще открие за Уейлс. Аз ако, ако успея да го направя, наистина това ще е голямо удовлетворение за мен. If I, if I can just respond, uh, Mr. Han, Мога ли само да отговоря? Благодаря за коментара, господин Хан. Мисля, че имаше много подробности. Аз очаквам да работя в тясно сътрудничество с вас, за да намерим подходящо решение за Уелс. Това са наши пари. Това са наши средства. Европейския съюз няма такива средства. Благодаря. Смятам, Както виждам, всички сме на, различни, на различно мнение и това е нормално. Това е чарът на Европа, така да се каже, че има такова разнообразие, но аз съм убеден, че ще създадем една допълнителна стойност. Разбира се, в миналото е била създавана и в бъдеще ще продължи да бъде създавана. В детайли ще говорим за това как ще се облагодетелства Уелс от регионалната политика. Искам да кажа, че Уелс не е само а, осигурява а, финансови средства, но вие сте чудесен пример за а, финансово инженерство, за нов подход към проектите, така че ние се нуждаем от вашето присъствие в Европа и участието ви в регионалната политика. Сега преминаваме към индивидуалните членове на комисията. Моля да спазвате регламента и може би само да зададете въпроси без коментар. Коментарите да ми направите при допълнителен контакт с комисаря по-късно. Да, затова съм. Затова седя. Вие казахте, че учените не, не успяха да дефинират какво е териториална кохезия аз съм убеден, че и в парламента 20% от колегите не могат да дефинират това понятие. Е, наистина, е, тук се съдържат елементи от всичко, с което сме запознати, но нямаме точно понятие. Е, моят въпрос е за отграничаването на регионалната политика. Говорим за пари, всъщност до тук говорим само за пари. И наистина това е, което ни занимава най-сериозно. Но през последните години пропуснахме нещо, свързано с комисията. Това е и на управлението на регионите. Е, по отношение на Германия, например, ние имаме е, по, не можем да си позволим, не можем да достигнем а, е, а, пазарите в по-малки региони. А, и а, става дума а, как ще се грижим от тук нататък за субсид, субсид, субсидиарността, за опазване на почвата и така нататък. Къде попадат е, е, тези е, теми, в чий ресор? Искам да ви попитам и докъде, е, как разбирате вие, е, как виждате собствените си задачи, собственото си поле на действие, е, управление на регионите, регионалните интереси, до каква степен и какво от тях попада във вашето поле на действие? Аз е, имам друга представа за това. Е, по-скоро е, е, аз е, се виждам като баща на регионите. С ваша помощ надявам се да стане това всеки е, родител има интерес е, децата му да се чувстват добре, да се развиват добре и той залага всичко на това, е, те да се развиват добре, но понякога трябва да бъде строг и да каже до тук стига не всичко е позволено. Същото и в комисията. Разбира се, там се взимат колегиални решения, решения в колегиума. Разбира се от само себе си, че аз ще работя с моя своя екип е, е, тогава, когато са засегнати теми, е, свързани с регио... Е, или когато е, теми, е, някои от общите теми е, опират до, моят, до моя ресор, регионална и локална е, политика. Е, това, е, идеята, за която вие говорихте, наистина циркулира. Аз е, я разбирам в рамките на оценка на въздействието. Е, е ще се е, е включи регионалния аспект. на една неформална основа ние се опитваме да е, направим така, че там, където има регионални и местни нужди, там, където са засегнати регионалните и местни нужди, там да се отчетат съответните е, съображения и, и, и разбира се след това да се прилага на действие това, което е предвидено като, като програма, като действия. Аз е, наистина с е, всичките си сили ще е, застана за една такава политика. Допълнителен въпрос. Как виждате разграничаването на регионалната политика и какви са е, структурните изисквания и е, защото понякога е така става, че имаме паралелни е, е, изисквания. Е, просто е, отделни проекти могат да бъдат финансирани от различни фондове е, или пък паралелно. Как виждате? Какво мислите за това? Да. Е, Тази дискусия ще продължи да се води с колегите ми, които е, са готови да търсят диалог е, и по-добро разбиране е, разбира се, че винаги има възможности за е, припокриване, дублиране на действия е, и фондове, но аз мисля, че при една по-добра координация и сътрудничество ще можем да избегнем това. Имаме известни луфтове, има възможности за по-добро хармонизиране на правилата. наистина можем да се стремим и към е, подобряване ползването на съответните фондове от крайния потребител. Това наистина трябва да е една от целите ни и според мен това, и това всъщност ще бъде един от първите ми първите подходи в моята работа. Господин Ставракакис, който също стои зад вас, господин комисар. Уважаеми кандидат-комисар, сигурно ще се съгласите с факта, за да отговори на предизвикателствата социални, економически, екологически, Европа трябва да продължи да засилва работа в сферата на научните изследвания и иновациите. Но има разминавания в развитието между регионите, както и разпределяне на средствата за научно-изследователска и развойна дейност, които се съсредоточават в големи кластери. Имайки предвид а, общата европейска политика, която изисква ни от кои регион да не бъде оставен по-назад и а, вашия опит в научно-изследователската и развойна дейност, какво ще направите, за да помогнете да се постигне конкурентно ниво на регионите в сферата на научните изследвания и развойната дейност. За съжаление имам само две минути, за да ви отговоря. А, мога два часа да ви говоря за това какво може да се направи. Точно това е разликата между задачите, които стоят пред Комисията за изследвания и пред Комисията за регионално развитие. Изследванията е нужна перфектност. И няма значение в кой географски регион. Трябва да съществува интерес за това да има познания, знания, възможности да се извърши, да се проведе едно изследване, което да е полезно за цяла Европа. Разбира се, тук е много трудно може да се постави акцента. Като министър на науката, аз работя и съм създала на платформа за източна Европа. И нашата цел е да а, използваме капацитета, да се създаде един баланс от това, което нямаме нужда и от това, което а, не искаме да отпадне и да се концентрираме върху едни европейски стандарти – Така че да съберем най-добрите експерти. Разбира се, възоснова на тези сателитни сателитни програми и така нататък. Виждам, че времето ми изтича. Мога да говоря още много по този въпрос, но аз съм съгласен с вас, че трябва да има едно разпределение, равномерно разпределение в Европа. Разбира се, университетите са а, ядрата, където се извършват изследванията и където се прилагат резултатите от тях. Ето защо имаме нужда от добра инфраструктура в тях. Благодаря, господин комисар. Вие поехте ангажимент, ако бъдете утвърден, да дойдете да разговаряте с нас по темата за научно-изследователската и развойна дейност. Сега давам думата на Ян Брезина. Господин Хан, аз имам също толкова лесен въпрос относно правилата за следващия програмен период. Дали сте за това да се запази спецификата на Кохезионния фонд и на Европейския фонд за регионално развитие, социалния фонд трябва ли да е отделен от структурните? Това е всичко. Аз знам, че простите въпроси винаги са най-трудните. Или пък са политическа гледна точка най-интересните. Разбира се, интегрирана регионална политика – И структурните фондове играят важна роля. Тук не трябва да се изключва и социалното сближаване. Разбира се, в бъдеще няма да има промяна на структурите, на основните е, задачи, тяхното разпределение по отношение на акцентите. Да, разбира се, ние трябва и можем да се доразвиваме, това е неизбежно, но от гледна точка на основната стратегия, основната концепция няма да има съществени отклонения. Much, е, Благодаря ви, Евгений Кирилов. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат е, комисар, сложните Осложнени процедури за използване на структурните фондове на Европейския съюз често са критикувани от нашата комисия в Европейския парламент като цяло в Сметната палата и което е най-важното критикуване и от бенефициентите. Това е проблем. Доколкото разбирам, това е проблем и във вашата страна, която не е нова държава членка. Хората, когато чуят за европейски пари, структурни фондове, предпочитат да се обърнат към банката. Нашата комисия скоро ще обсъжда вашия доклад, но искам да разбера какви мерки предвиждате, за да се премине към упростяване и дали гледате на това упростяване като един непрекъснат процес. Може би за определен период ще се свърши работата ни в тази област, но какво е мнението ви като цяло? Както казах в уводните си думи, една от големи, най-големите заслуги на госпожа Хюбнер и нейния екип беше в този програмен период в е, третия точка е, да е, задейства пакетите за упростяване. Това е наистина това е един важен знак, че това е възможно. Труден период, програмен период беше, в който беше трудно да се реагира и на нови събития, и на нужди мисля, че третия пакет е, ще бъде закрит, е, ще приключи е, с което ще бъде оказана конкретна финансова помощ, включително на някои държави, и за тази, този период, този програмен период е, също трябва да е, стигнат средствата, защото става за, дума за това, че и то стана ясно в много наши разговори, е, крайният потребител е, трябва, пак, трябва да разчита на нещо, да има някаква сигурност, е, знайки, че редовно е, няма да бъде обект на, е, че нещата няма да се променят непрекъснато. Е, но от сега е, има работни групи, които е, се занимават с това, е, с е, съответно експерти от държавите членки, за да видят е, как ще бъдат развити, как ще бъде развит този процес с е, оглед следващия програмен период. Но правила за опростяване за общите паушалните разходи, за персонал, за малките проекти и така нататък. Мисля, че за всеки, който работи в тази, в тази област, това е нещо съвсем очевидно, изпълнимо и разумно. Е, процесът е, е, не е стигнал до своя край, все още трябва да работим, но вече доста положителни стъпки в тази посока са направени в предходния период. Доволен съм отказаното от вас, господин кандидат-комисар. Това е, е, говори добре за потенциала за добър диалог в бъдеще. Филис Хюсменова има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, уважаеми господин кандидат е, комисар, аз ще бъда кратка, тъй като ви отговорихте на част от моя въпрос. Затова само ще запитам как виждате включването на регионалната политика в подновяването на Лисабонската стратегия? И как гледате на подхода за интегриране на регионалната с останалите политики на Европейския съюз? Ähm, Искам да започна, което кажа, че а, това, което вече споменах. Така да се каже, независимо от по наташното развитие и вашето съгласие, там където имах възможност, още и по време на ориентировачните разговори с бъдещите си колеги, които проведох, става въпроси за сътрудничеството с а, други политически области. Аз смятам, че това е, е една важна стъпка за сътрудниците и за комисарите. Ние искаме да работим съвместно и не искам да създаме впечатлението, че не трябва да работим заедно. И сега има сътрудничеството между сектора на научно-изследователската развойна дейност и сектора на регионалното развитие. Така че този дух на а, сътрудничество може да бъде пренесен и в а, сектора а, на околната среда. С господин Калас говорих, с госпожа Куин, за да продължим съвместната работа с тях. За мен е важно отделните политически сектори да извършват обмен, да а, изразяват своите интереси и да видим какво може да се инвестира от регионалния сектор, в транспортния сектор, в сектор на околната среда и така нататък. това са много големи суми, които трябва да бъдат разходвани в съответния сектор. Не трябва да се противопоставяме на интересите, на ноу-хау на управленския опит, който може да се влее от един сектор на регионалната политика. Ето защо нямаме нужда от подход да се работи сектор по сектор. Виждам, че отново времето ми свърши, но със сигурност ще можем да дискутираме по-нататък по този въпрос. Благодаря, Софи Брия Акони. Благодаря, госпожо председател господин кандидат комисар, уважаеми колеги, регионалната политика понякога е критикувана заради разходите от страни, които са нетни вносители, като Франция и други. Но все още не можем да покажем какви са ползите от използването на европейски фондове в европейските страни. Смятате ли да направите по-чувствително осезаеми ползите от а, тези средства за европейските компании и какви инициативи бихте предприели в тази насока? Не трябва ли да преосмислим как да се извършва комуникационната ни а, политика по отношение на фондовете. Благодаря ви. Не можех да изброя всичко, а, което е направила госпожа Хюбнер, но това е един допълнителен елемент – а именно от 2007 година в Генералната дирекция има един сектор, който се занимава с оценката и представянето на регионалната политика. Имате пълно право, като казвате, че трябва да представим на гражданите какво се случва с парите които са, и средства, които са изразходвани. Сигурен съм 100%, че тогава проучванията ще потвърдат, че така наречените нетоплатци са извършили един вид инвестиция в регионалната политика и това си е заслужавал. Например, например хилядите френски а, фирми са създали съвсем други пазарни условия в региони, в които не са могли да ги намерят преди. И по този начин се гарантират и работни места във Франция. В момента имаме е, една, е, един много ограничен поглед върху нещата. Смятам, че е относително просто в един по-широк смисъл да се покаже на хората, че те имат повече преимущества от разходваните средства, отколкото изглежда на пръв поглед. Разбира се, това е една рискова хипотеза от моя страна, тъй като нетоплатците имат повече от останалите, разбира се, но за нетоплатците това ще е един добър знак. Ние работим в тази насока и вие имате право става въпрос с крайна сметка да продадем това, което произвеждаме. Сейра. Благодаря. Нюно Тексейра. Благодаря, госпожо председател, господин кандидат комисар. Най-напред, добре дошъл и искам да ви пожелая успех. Ако разгледаме Зелената книга за регионално сближаване и изследванията, които са извършени, има а, региони в преход и отдалечени региони. Използва се БВП като критерий. Може да се сравни с 65% средното в Европейския съюз. Ние трябва ли да имаме конкретни критерии за тези периферни региони, те да знаят кога имат право на такива средства. Да се има предвид, да речем, не 65, а 75%, да има заложени точни прагове. Това е дискусията около а, основните данни. Аз разбрах по време на моето ориентиране в нещата, че БВП се представя от една определена величина. Аз познавам дискусията и Комисията също обяви, че трябва да дискутираме дали не трябва да се включат други данни, други параметри за е, извършване на оценката. Аз съм открит за такива дискусии. Временно нямаме е, други параметри, които да а, са по-всеобхватни и да позволяват една по-широка оценка. Но ако се направят стъпки в тази насока и ако се извършат оценки въз основа на параметри, допълнителни параметри, не само в областта на регионалната политика, това ще е добре по отношение на крайните изолирани региони, то регионалната политика и различните инструменти за финансова помощ ще се опитат да реагират и да подходят индивидуално към всеки проблем в тези региони. И аз ще видя в бъдеще как ще развият нещата, но това, което знам за сега, тези инструменти са много добре развити и зависи от това дали те а, ще бъдат а, гъвкаво, използвани по гъвкав начин от различните региони, съответно от държавите членки. Uh, uh, Благодаря ви много. Елизабет Шродер. Добър ден! Здравейте, господин Хан. В уводните си думи говорихте за нулева толерантност към измами, е, корупция. Как бихте реагирали, ако е, бъдат хвърлени обвинения в медиите за това, че дадена държава членка действа под е, с незаконни методи, е, бихте ли обявили, бихте ли влезли в конфликт с държавата членка или е, ще е, се отдръпнете, както при студентските стачки и какво ще направите, ако ако в парламента е, бъдат отправни обвинения, че не ползват достатъчно средствата на Европейския съюз. Е, е, няма да се отдръпна, разбира се, ще преследвам е, въпроса. Не на последно място ще обърна, ще сезирам и е, ще, особено ако, разбира се, Сметната палата се е занимала с въпроса, имам данни от това, но разбира се, всичко трябва да е проверено черно на бяло черно, и, и това, което е правено в миналото е, е в същия дух винаги това е стил и линия на поведение и е една отговорност, е, която е, аз очаквам и по отношение на себе си, и по отношение на институцията, която ще представлявам, ще практикувам, ще действам така, няма, няма съмнение за това. Това е моето дълбоко убеждение и моят, моето чувство за дълг да действам по този начин. Допълнителен въпрос, моля? В австрийските вестници днес се казва, че има е, е, упреци относно е, вашата позиция, по, относно вашето място в управителен свет на Нова Матик. Казва се, че трябва да в декларацията до Барозо не сте подчертали това. Моля ви тук да дадете същата декларация и да представите същите документи. Да, благодаря е, е, както разбирам, вие сте прочели, знаете, става дума е, за обвинение и твърдение, че аз е, моята, моята фирма е купила е, имущество, което е финансирано, спонсорирано с черни е, пари, е, с, е, но аз мисля, че е, това предприятие е, е, такива обвинения. За, за, за това има всъщност съд и е, съдебна процедура в моята държава. Томаш Порева. Имам два въпроса към вас, господин кандидат комисар. Първият ми въпрос е отнася до стратегията за Балтийско море. Несъмнено това ще попадне в вашия ресор. Знаете, че това е широка тема. Там са включени не само външни аспекти, но екологични аспекти. Въпросът ми е по какъв начин ще си сътрудничите с бъдещия комисар по околната среда, за да отчетете в пълен, пълна степен опасността от проекта Nord Stream за екологичното равновесие в Балтийско море. Има резолюция на Европейския парламент от юли 2008 година. В тази резолюция са предвидени много точки, които са против проекта. Бихте ли ми казали какво е вашето виждане по този въпрос? Вторият ми въпрос се отнася до нашето сътрудничество, между сътрудничеството между вас и депутатите от Комисията по регионално развитие, предоставянето на необходимите документи материали относно структурните фондове и използването на структурните фондове от държавите членки, прилагането на програмите, както и други технически аспекти. Трябва да призная, че имах някои затруднения с получаването на подобни материали от Европейската комисия и искам да ви попитам какво е вашето мнение по въпроса. Благодаря. По отношение на първия въпрос искам честно да кажа, че не, не съм имам възможност да се запозная подробно, за да дам един задълбочен отговор. Аз познавам тематиката, запознат съм с нея, но е, няма да е коректно от моя страна да говоря за неща, с, с които не съм запозната добре, но аз е, при първа възможност се занимая с е, този въпрос, но аз съм убеден, тъй като господин Поточник съм работил с него в качеството му на ръководител на изследователския сектор и аз знам, че ще можем да постигнем едно плодотворно сътрудничество в тази област. Сега в подробности да кажа какви документи ще бъдат представени така нататък. От моя гледна точка мога да кажа максимална откритост и сътрудничество, оказване на съдействие при предоставяне на документи. Разбира се, има Информация, с които трябва да се подхожда много внимателно по отношение на поверителността, но трябва да има прозрачност. Е, разбира се, информациите, които не противоречат на разпоредите, свързани с защита на личните данни, няма проблем да ги получите. Благодаря, Рикардо Кортес Ластра. Благодаря, госпожо председател. Господин Хан, последните доклади от Сметната палата отправят отрицателен сигнал към гражданите за използването на тези фондове, които обаче не отговарят на реалностите, тъй като повечето от нередностите са по-скоро грешки. Те не са преднамерена измама, с европейски фондове. Въпросът ми е какво възнамерява да направи комисията, за да гарантира, че използването на фондовете ще бъде, ще бъд, че тези а, фондове ще бъдат използвани най-ефикасно. Как ще предоставите информация на гражданите и ясно да се подчертае, че има разлика между грешки и преднамерена измама. Благодаря. да, доста е, трябва да, да помисля по следващия въпрос, защото не всички, е, всичко трябва да се сложи в, една, в, в, кю, в един кюб. Е, е, значи е, става дума за... Е, не трябва да смятаме, че 11% грешки са 11% измама. Слава Богу, не е това. Не е така. Значи не трябва грешките и, и измамата да слагаме в един кюб и трябва да сме доволни, че не е така. Uh, госпожа Хюбнер и нейния екип наистина се занимаваха сериозно с uh, тази тема и те се постараха да, да снижат тази, uh, тази квота, този процент на грешки. Uh, е, е, значи е, разследването се води още в рамките на изпълняващ се проект и това е след това ще трябва да направим заключение от програмния период 94-99 където всъщност процента на грешки е по 3%. Значи виждате в какъв срок драматично е скочил прага с анализите и особено с практическите мерки, е, които предприемаме, е, винаги е, сме една година назад. Значи сега мислим, анализи... сега се анализират и следват проекти, които са били с условията от предишния период, от 2000-2006 година. Значи тази година и следваща година, а по-точно даже 2011 година, ще разглеждаме сегашни проекти проекти текущ, в сегашния програмен период ще бъдат разглеждани тогава. Значи в междинните, в междинния преглед е, се надявам този процент на грешки е, значително да, да падне под е, сегашното но както е, казах, аз като много от вас съм малко нетърпелив е, и е, за мен е, тези темпове са малко бавни, малко твърде бавни и се надявам наистина, че в това отношение е, ще можем да е, ускорим е, нещата и да съкратим тези проценти в по-кратък срок. Благодаря, Ричард Зебер. Благодаря, госпожо председател, господин кандидат комисар. Говорихте за региони в неравностойно положение, но някак си ми се измъкна това относно региони в неравностойно положение, в селски региони. Разбира се, вие познавате тези топографски а, негативни последици. А, какво смятате в а, тази насока да направите? Дали ще използвате статистическите параметри, с които оценяват а, ситуацията и другите? Аз не съм изненадан, че тъй като присхождам от а, Виена, имам едно, имам слабост към планинските региони. Разбира се, но има планински региони, които са в неравностойно положение. И тук трябва да се реагира с индивидуален подход, с интегриран подход – Разбира се, много неща зависят от оперативните програми на място, за да могат да се поставят правилните акценти. Също и в конкурентоспособни региони. Ре... А, да окажат съдействие на региони, които са в неравностойно положение. А, също и регионалните структури трябва да бъдат включени. Искам да се включа към тази дискусия, свързана с параметрите за оценка. Знае се, че точно при планинските региони дохода на глава от населението е голямо, тъй като населението е малобройно. Може ли а, да направите един ангажимент, че този проблем ще бъде проучен основно. Разбира се, има голяма нужда да се предприемат някакви мерки, тъй като това, което се предприема на европейско ниво е много грубо и недетайлно. Да, ние водим една дискусия, която от една страна е насочена в посока опростяване или simplification, а от друга страна сме склонни а, да създаваме допълнителни специални а, параметри за оценка. А, имаме параметри, които са надежни и които отразяват а, отразяват а, действителността в съответния регион. Но, разбира се, не можем да имаме 350 параметъра, защото имаме 350 гледни точки. Но ние тук също разполагаме с принципа на субсидиарност и трябва да го прилагаме по балансиран начин, без да се увеличава бюрократичната тежест на европейско ниво. Катрин Благодаря, Катрин Бердер. Благодаря, госпожо председател. През декември 2009 Генерална дирекция регионално развитие а, представи на шведското председателство на конференция документ, който очертава нова концепция за методология за развитие по места. Така се поставя нов фокус върху координация на местно ниво за бъдещото развитие на кохезионната политика. Тази методология също ще отговори на местните потребности и ще предаде истинско местно измерение на националните политики за развитие. Как възнамерявате да развиете концепцията, за да стане тя неразивна част от бъдещата кохезионна политика за всички региони? И по какъв начин смятате да включите участниците от местното самоуправление при прилагането на този подход. Благодаря. Абсолютно. Е така. Аз смятам, че това трябва да е подходът, който трябва да се следва, а именно да включим участието и на а, местните органи. Трябва да положим усилия по отношение на създаване на партньорство, по отношение на партньорство с неправителствени организации, един вид да приобщим и гражданското общество. Разбира се, да можем да привлечем и отделни лица, които допренесат за това развитие Разбира се, разнообразието на Европа започва в разнообразието на местните и регионални структури. Um, Благодаря. Моя регион, Юго-Источна Англия, е проспериращ регион, така че може би не се нуждае така подкрепа но там има доста времени работници от източна Европа и за местните съвети е трудно да осигурят нужната подкрепа на тези работници. Как гледате на подкрепа на тези по-проспериращи региони чрез този механизъм, и как ще преодолеете намесата на националните правителства, които стопират притока на тези средства към регионите. Благодаря. Да. Това означава управ... много етапно управление или multi-level governance. Разбира се, комисията ще търси сътрудничество с държавите членки, но чрез диалог с държавите членки а, по отношение на стратегическите насоки. Е, още в миналото се е подхожало по този начин. Трябва да, както вече казах, да има индивидуално а, привличане на отделни структури. Справо се води дискусията дали средствата от регионалните фондове трябва да се прилагат индивидуално или а, трябва да се разпределят или използват чрез регионалните власти. Благодаря, Виктор Бустинаро. Благодаря ви много, господин кандидат комисар. В отговорите ви пред Европейския парламент вие споменахте сред най-важните инициативи, които ще бъдат предприяти през едните години, ако бъдете комисар, Дуновската Дунавската стратегия. Аз като румънец е и нашата комисия приветстваме този ангажимент, както инициативата ви да насърчите прокарването на такава европейска стратегия. Кои са основните насоки при разработването на стратегията, в което начинание, разбира се, парламента ще бъде ваш партньор и приятел? Благодаря. Благодаря. Наистина, последното, което казахте, е много важно за мен. Това е един изключително интересен е, и сложен проект, защото включва 8 е, държави членки и 6 е, недържави членки все още. От моя гледна точка той изпраща много положителни сигнали в духа на макротериториалната съвместна сътрудничество, защото е, за държави, за които Дунава е единствената е, е, връзка, инфраструктурна връзка, е, имаше семинар по този повод е, през лятото. Е, извинете, през лятото ще се проведе семинар, на който ще се разгледат основни въпроси, свързани с тази тема. Хора от различни организации ще участват, ще се включат и в програмирането, в планирането на, на тази Дунавска стратегия. мисля, че можем да използваме след Балтийската стратегия, да използваме Балтийската стратегия за модел и да взимстваме от нея при изграждането на тази стратегия. Когато става дума, например, за развитието и използването на средства, за да не трябва да се е, изграждат допълнителни структури и допълнителен бюджет да се използва максимално съществуващото, е, да се е, опрем е, на съществуващите в момента програми, които съществуват за региона и е, да максимално да се възползваме от тях. Допълнителен въпрос. Благодаря ви за отговора. Обеден съм, че ако следващата седмица, следващата седмица парламента приеме резолюция за бъдещата стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион, това ще бъде важен старт, както за вас като комисар, така и за нас като парламент, проявявайки ангажимент по един толкова важен проект за Европейския съюз. Благодаря. Следващия въпрос ще бъде зададен от Йосиф Матула. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми кандидат-комисар, в писмените отговори вие казвате, че кохезионната политика предлага една а, система на многостепенно управление, която е съвременна, уникална. Тя се базира на местните регионални знания и се съчетава с стратегическото управление в Европейския съюз. Изисква се и координация на различните нива на управление. В бъдеще тази система трябва да се консолидира и ние трябва да видим по какъв начин може да се засили важността на местното самоуправление в нея. Има сега държави, провинции, различни други форми на регионално структуриране. Как виждате връзката между всички тези елементи и кои ще играят най-съществена роля? Благодаря. Подходът не може да е такъв от моя гледна точка. И от вас от ваша гледна също е така. Подход, при който от всички държави и членки да има единни административни структури. Точно обратното. Многообразието и чарът на Европа, както казах, е, че има различни исторически развития, различни държавни форми на управление. Въпросът е как Европа може да се справи с тези институции, с тези развития. Разбира се, трябва да се действа с максимална гъвкавост, защото е много трудно да се разпознае какво е кое е съответното учреждение, съответната институция, с която може да се работи. Ето защо ние трябва да реагираме гъвкаво, но трябва и от страна на официалните структури да сме гъвкави, но да а, включим и альтернативните организации и институции, с които да си сътрудничим. Трябва да обвържем гражданите. Регионалната политика е най-обозрима. Нейното приложение се вижда най-добре на практика. Ето защо тези, които отговарят, да прояват максимална гъвкавост, да се покажат на хората, и да не се позовава толкова много на формални и официални органи и организации. трансграничната политика е особено важна за хората, които живеят в погранични райони. Това засяга ежедневието на хората. Политиката за трансгранично сътрудничество сред вашите приоритети ли е и как тя се вмества в е, европейската политика на сближаване? Какво смятате да направите за нейното по-нататъчно развитие в цяла Европа? Благодаря. Е, това, което сме разбрали от историята, че най-лошото е, когато човек е, мисли за нови граници и когато границите се променят. Ето защо всеки вид политика, която е трансгранична, трябва да се подкрепи. Това, което разбираме под граници, дали това е в рамките на един регион, в рамките на една провинция, регионалното сътрудничество, което отразява няколко региони – трябва да има сътрудничество между гранични региони в рамките на Европейския съюз или пък това е сътрудничество от на европейски региони с региони на държави, които не са членки на Европейския съюз. Смятам, че това сътрудничество трябва да бъде подкрепено, трябва да бъде засилено аз съм за една такава политика, защото това е единствената възможна политика, за да се създаде по-голяма добавена стойност за европейските граждани и същевременно да се създаде по-висок жизнен стандарт, върховенство на закона и стабилност. Не само в Европа, но и в, да бъде пренесено в други региони. Vous dites que les frontières ne doivent pas... Вие казахте, че границите не трябва да са пречка. Считате ли, че Европа може да помогне да се справи с проблеми, свързани с управлението и изопачаване на конкуренцията в граничните райони, за да насърчи развитието им? Ehrlich gesagt, Честно казано, това е подходът, който е, ние трябва да следваме. Ако не съм убеден от това, да, по-добре да не предприемаме нищо. Аз съм убеден на 100%, че този вид политика ще промени нещо. Е, трансграничното сътрудничество с региони и извън рамките на Европейския съюз е със сигурност нещо, което ние трябва да подкрепим и да засилим. Разбираше, разбира се, при създаването на Европейския съюз имаше един огромен проект за, това е един огромен проект за установяване на мир. Трябва да продължим тази в тази насока и трябва да държим на прилагането на този подход. Когато има проблеми с управлението, трябва да бъдат преодоляни. Ето защо се прилага такава политика. Алвес за въпрос. Господин кандидат комисар, като има предвид новите глобални предизвикателства, най-отдалечените региони в Европа са в особено неизгодно положение, което им създава проблеми. Как можем да гарантираме, че Европейския съюз ще им помогне, като има предвид тези глобални предизвикателства, пред които сме изправени? Нуждаем се от нова стратегия за тези региони за да можем да им помогнем да се справят с недостатъците, както и да насърчим използването на пълния потенциал за развитие, за да може да се развие цялата общност. Благодаря. Да, разбира се, тук вие чукате на отворена врата. И ще повторя нещо, което вече казах многократно, което току-що казах Моето разбиране за политика не е да налагам налагам на други хора моя личен стил на живот и да им кажа, ето, както живея аз, така искам и вие да живеете. Напротив, това, в което съм убеден 100% е, че европейския модел на живот заслужава да бъде следван е, това е модел, от който, с който трябва да се гордеем и който е, другите е, би трябвало, би трябвало да, е, да възприемат е, адаптиран според техните нужди и особености. Но е, разбира се, това не е да кажеш трябва да възприемете нашия модел. Това, което ми се иска е много, е, нашия модел да е познат на много е, и е, множеството да знае какво сме направили, какво, откъде сме тръгнали, къде сме стигнали и какво можем да направим в бъдеще. бъдеще. В този смисъл европейски модел може да свърши много работа, може много да постигне. Затова мисля, че инициативите, които вие описвате в момента, трябва да бъдат възприяти и последвани, защото аз се чувствам лично ангажиран с такова, с това, а именно нашите възможности за живот, работа и така нататък да бъдат предадени, съответно изградени, да бъдат предадени и на другите. Но разбира се, решението за това дали ще ги възприемат или не е от е, тях, от другите, зависи от другите. Благодаря много. Шон Кели. Кохезионната политика и транспортната политика са неразривно свързани. Програми като ТЕН, трансевропейските мрежи имат значително въздействие върху казионната политика. Вие споменахте 100 000 километра пътища, които вече са изградени и е, ТЕН може да продължи да допринася за постигане целта на балансирно и устойчиво регионално развитие. Като комисар за регионална политика, как предвиждате, как виждате развитието на стратегии между тези две е, сфери на действие, особено учитайки е, развитието на устойчив, е, много е, многомодален трансп... на транспортна, многомодална транспортна инфраструктура и по отношение на периферните географски региони, как виждате това вече споменахте, регионалната политика, нещо, което е много близко до сърцето ви, съдейки по думите ви. Да, по тази тема е, е, говорих е, при първия си разговор с Сим Калас, а именно въпроса как бихме могли да да подобрим съвместно е, транспортна инфраструктура в градските райони. Имаме десетки, стотици примери, всички от нас можем да ги дадем, за това е, в регионален е, план, например, връзката между е, столицата и провинцията, когато има недостатъчно транспортни връзки. Тук определено има какво да се наваксва и това ще зависи, ще трябва да. Това изисква и едно единство и на европейско равнище, но е, с поглед към по отношение на е, модела сплит е, в е, агломерационни е, зони, ние наистина трябва да кажа, че имаме е, има недостиг на действия и дейности е, и още, е, ако щете, е, от гледна точка на е, енергийния въпрос, изменението в климата и така нататък, трябва да направим така, че градския транспорт да бъде развит оптимално и да допринесе например, за, за пътуващите до работа да улесни е, живота на пътуващите е, е, ежедневно до работа, но разбира се, тук става дума за едно по-широко приложение поле на приложение да се е, е, тези градски агломерации да бъдат е, и по-малко, по-малки, да изразходват по-малко енергия в резултат на добрата инфраструктура. Втори въпрос не е пряко свързан с това, но се отнася но, но, но тъй като ще се съобразя с природата, няма да го задам. Лампус, след това Горакис. къде сте Каралампос Ангоракис. Тогава а, е, няма. А, е, минаваме на Джон Бафтен. Благодаря отново, господин Хан. Европейския е, Сметна палата каза, че Испания, Италия и Португалия всъщност поемат максимално, изразходват максимално финанси в, регионал, за регионална политика. 2007 милиарда евро не са разходвани. Имате ли, имате ли, какви инструменти ще използвате срещу страни като тези три, които не изразходват отделените средства за Честно казано, трябва да се запозная подробно с този въпрос. Раз, като не разполагам с съответните документи, не мога да ам, се изкажа конкретно. Разбира се, а, имаше интензивни разговори с отделните а, страни и трябва да се прави разлика между това, което така да се каже изниква като грешки и това, което се ам, предприема като финансови корекции. Миналата година имаше ам, повишен процент на корекции в финансовия аспект 2008-2009 2,5 милиарда евро а, са вследствие на, кор... на финансови корекции. Това е една много голяма а, величина, голям обем от а, средства. Още веднъж искам да кажа съвсем открито. Целта на една регионална политика състои не в това в края на програмния период да можем да кажем ние сме спестили толкова и толкова милиарди не сме ги разходвали, а нашата обща цел трябва да бъде средствата да бъдат разходвани в региони, те съответно програмите, стратегиите и така нататък но не, не можем да разбираме регионалната политика като едно изказване от рода. В крайна сметка ние спестихме толкова и толкова пари. И да се радваме, че не са разходвани. Целта трябва да е тези средства да ам, обслужват интересите на, държа, на, на гражданите и на данакоплатците. И за тях е важно, като данокопаци, тези средства да се разходват правилно. Е, разбира се, има отбелязан напредгъдът в тази сока, както има и ам, нарушения, но аз няма да ги посочвам поименно. Благодаря за отговора. Но има много средства. 2,5 милиарда евро е огромна сума. Ако бъдете отведен за комисар, този въпрос следва да бъде решен през едните години. Благодаря. Следващият е, оратор е Франц Обермайер. господин министър, по отношение на бюджета. Както знаете, има един проекто бюджет, а, който предвижда съкръщения в средствата на, е, за регионално развитие, за неизпълнение на е, регионални проекти. Въпросът ми е какво е вашето становище по тази въпрос и в бъдеще какво ще направите а, така, че нискоразвитите региони да могат да се благодетелстват от а, фонда за сближаване. На последното да, аз се повтарям и то с радост още веднъж. Регионалната политика трябва да е в услуга на всички региони. Разбира се, финансовите средства трябва да бъдат на лице, трябва да бъдат предоставени. Нека се радваме, че тези документи са задвижени. Те ни показват, че има не само хора, които ни подкрепят, подкрепят нашия подход, но ние трябва да се справим и с критиката. Това е нещо съвсем нормално. Но аз искам да кажа, че аз съм за една политика на интегриран подход в областта на регионалната политика – не е само защото кандидатствам за този пост. А това съм го правил в миналото. И съм се занимавал с много изследвания и съм се запознавал с такива. И знам, че това е една много важна сфера. Но тази политика трябва да работи съвместно с други политически сектори. Неправилно, ако някои смятат, че регион регионалната политика е отделен сектор. Тя, тя е един вид секторна политика. Но от разговорите ми с моите бъдещи колеги установих, че никой не е се концентрирал само върху а, собствената си област, собствената си дисциплина. Има една стратегия до 2020 година, която, според която трябва да се намери един съобхватен подход. Независимо освен това, точно сега Кохезионната политика е включена в договора и то съвместно с териториалното сближаване. Значи ние трябва да работим в тази посока. Втория ми въпрос. Господин министр, от 1997-2003 вие бяхте ръководител на, ам, на една фирма, която се занимавала с казартни игри и с залагания. Е, разбира се, е, върви процедура по укриване на данъци в е, местния съд. Разбира се, всич... изхода е положителен, за което ви поздравявам, но не смятате ли, че вашата работа като комисар може да бъде възпрепятствана? Това е нов въпрос и комисаря може да прецени дали да отговори или не, но това не отговаря на нашите правила. Благодаря, за мен дори е важно. Срещу мен не върви никакво разследване. Искам да подчертая тази разлика. Срещу мен няма никакви съдебни преследвания или разследвания. Благодаря, Карима Дели. Добър ден, господин Хан. Целите на Лисабонската стратегия предвиждат създаването на най-конкурентоспособната економика, създаването на нови работни места, постигането на сближаване. Но въпреки всички тези цели има много бедност. 17% от европейското население е бедно. Има голям риск от бедност сред жените, младежите, възрастните. Дали Политиката на сближаване може да помогне в това отношение, като се има предвид, че 80% от хората в Европа живеят в градове. Дали сближаването в градските зони ще бъде един основен стълб в политиката, която ще следвате в бъдеще. Разбира се, това трябва да е един приоритет. Още повече сътрудничеството с колегите трябва да бъде търсен. Аз знам, че в, рам, в рамките на ЕСФ и то в време на криза са е, необходими бързи и гъвкави мерки, които бяха предприяти, с които се направи опит да се а, откликне на актуалните проблеми, проблемни случаи. В много държави членки бяха предприяти тези мерки, е, бяха предоставени допълнителни финансови средства и беше направен опит да се реагира бързо което, разбира се, е непосредствена задача на един структурен фонд, е, който трябва да се използва в посока е, на политика на развитието. Euh, Допълнителен въпрос. Вашият колега, господин Отингер, по време на изслушването му тази сутрин каза, че ще осигури повече европейски средства за конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите, като използва структурни фондове. Вие доволен ли сте от подобно предложение, което да помогне по устойчив начин за намаляване на енергийните проблеми, с които се сблъскваме в Европейския съюз? Да, посредством пакета за упростяване на процедурите, това вече е възможно. Зависи от това дали ще се използва или не. Аз се надявам, че ще се използва до голяма степен. Благодаря. Олдрих Власък има думата. Господин Хан, местните регионални а, сдружения, гражданите а, искат а, по-голямо сближаване имат, искат да играят по-силна роля в кохезионната политика. Виждате ли бъдеще за това или това е заплаха, а, когато а, се говори за бъдещето на кохезионната политика? Ако градовете и е, ако бъдат въвлечени в е, кохезионната политика градовете и по-малките е, селища, това ли е въпросът ви всъщност? Те изискват, те призовават за една по-силна позиция, те изискват по-силна позиция, повече позиции в планиране, вземане на решение, проследяване и оценка. Въпросът ми е дали от, според вас това е положително или е, отрицателно? Разбира се, аз смятам, че е положително. Отново тук опираме до субсидиарността. Ако вземем на сериозно този принцип, тогава наистина трябва да, се, да го използваме в практическата ни работа. С... Аз съм убеден, че от сегашната, в сегашната ми, е, до сегашната ми политическа дейност, е, понякога наистина по-дълго е, трае процесът на е, вземане на решение и оценка, но колкото повече хора участват в е, стигането до решение, вземането на решение, толкова по е, е, солидно е то, толкова по е, е, устойчиво е то. Е, е, и ако е, следващ път е, се стигне до подобно решение, вече може да се прем на предишен опит и с по-малко разходи и по на, на време и енергия може да бъде постигнат. Тоест, за да може един пазар трябва да функционира в краткосрочен план, трябва по-дългосрочно да се мисли да е, едно засилено е, сътрудничество е, определено, но в крайна сметка е ясно, че от това всички ще се възползваме, ще имаме полза. Михаил Тойлер. Благодаря, господин кандидат комисар. Вие днес се придържахте много стрикно към линията на Барозо. Години вие сте участвали в ръководството на Виена, т.е. сте бил, сте участвал и в управлението на метропол, на, на, на, на столица. Значи на практика имате познания, говорихте за иновация, но в това, което казахте, аз не чух нищо иновативно, нищо ново относно е, поли, е, кохезионната политика. Готов ли сте да следвате нови, неотъпкани пътища е, по отношение, например, на малките и средни предприятия, защото това е една болна тема за Европа, е, особено ако можете да кажете това от гледна точка на е, увеличение брой държави членки, по-малко и ограничени средства, които трябва да се разпределят на по- в по-широк кръг държави. И Бихте ли се справили на това? това единият единия въпрос се отнася до е, някои е, същностни, е, същностни е, моменти, а другото е въпрос на тълкуване, въпросът за за силното използване на финансови, финансовите инструменти. През последните години вече бяха проведени първите инициативи в това отношение, аз ги приветствам. Разбирам, че на нивото на, в съответната област е, ще имаме доверие като бъдеща комисия е, да решаваме този е, въпрос. Аз съм, убежден, аз съм убеден, че като съдържание, като иновация, ние сме в силна позиция. Ние водим една политика, която е силно ориентирана към а, отделни а, грантове, към а, помощи за тази цел. Това, разбира се, върви ръка-ръка с по-голяма ангажирност, ангажимент към отделни проекти. А, Разбира се, е, изкуството е с е, е, ангажираните средства да се покрият максимален брой проекти. Това може да се постигне с Европейската банка за инвестиции, инвестиционна банка, да се разработят нови продукти. Отново ударението е върху микрокредитите. Микрокредитите, това е темата, една инициатива, която излезе от средите на парламента. Е, но в това трябва да разработим едни много действащи, много прагматични инструменти, е, които да се, се доближат до съответните е, потребности. Това са така подходите. Това е подхода, който бих е, е следвал в е, работата си. Благодаря. Допълнителен въпрос по посока на е, това, което вече казах. Е, човек не може да е, всичко и да, да огрее всички е, в Европа. Е, само 15% от малките и средни предприятия обаче участват в вътрешния пазар и вие готов ли сте да въвлечете тези малки и средни предприятия в проекти на регионално равнище, кластър, развитието на кластери и така нататък? Им рамен В рамките на тази тема научни изследвания, развой на дейност, иновации, да. Има стратегически насоки и в рамките на тях а, трябва да се намери правилния подход. През последния програмен период, само за Франция, има 13 000 предприятия, които а, подкрепени, на които бяха отпуснати финансови средства. 86 милиарда евро се разходват за сектор свързан с иновациите и днес малките и средни предприятия по получават една значителна част. Това значи, че нещо се случва. В бъдеще, разбира се, това трябва да бъде засилено, но като се има предвид тези големи стратегически насоки. Инвестфал. Благодаря, Керстин Вестфал. Господин Хан, а, бих се върнала към регионалната политика и развитието на градовете. Веш, беше ви зададен въпрос тази насока. Ние знаеме, че трима от петима европейци живеят в градска среда. Градовете са двигателите на економически растеж в Европа, но същевременно се усещат и големи проблеми. Социални проблеми, екологични проблеми, вие ги споменахте. Ам, демографските проблеми се чувстват много осезаемо. Освен това, ам, градовете играят голяма важна роля що се отнася до подобряване на жизнения стандарт на гражданите. Ето защо моя въпрос е, има ли конкретни планове по отношение на развитието на градовете в рамките на регионалната политика, съвсем конкретни развития, съответно планове и как могат градовете конкретно да бъдат включени в интегралното развитие на, на градовете и може ли да си представите а, регионите да бъдат задължени да използват този интегриран подход? Бих казал, за градовете, както за всички региони в Европа, се отнася следното – има различни проблеми. И как да се изразя? С моя опит, моите познания съм леко резервиран по отношение на това какво може да се направи в градовете. Сещам се за много неща, които свързвам с опита си от, управление, от участието ми в управлението на Виена. Но има други градове в Европа, които имат а, друго историческо развитие и възоснова на това а, имат други проблеми. А, поставят се други акценти в тяхното развитие. Използването а, на площите а, до изграждането а, на инфраструктурата или снабдяването с а, вода, както а, трябва да се разглеждат нещата индивидуално. Това, което вие споменахте, че 80% от европейците живеят в градски агломерации. Не бих казал, всички това са, че всичко това са градове, това са градски агломерации. Трябва да се справим и с този въпрос, този проблем, разбира се. Няма да е възможно да задължим регионите Но аз смятам и искам да се присъединя към колегата, който се изказа преди малко, а именно, че когато много неща се обединят, накрая може да се постигне нещо. Трябва да се излезе извън тези рамки. Разбира се, за региона в Исто, източна Австрия искам да спомена, че беше възможно създаването на един транспортен съюз, транспортно обединение. На други места не беше възможно, за съжаление, но разбира се, е, има примери и за други градове, които могат да се дадат. Това трябва да е предмет на нашите разговори през следващите месеци. Как може да се проведе една офензивна политика, свързана с развитието на градовете. Последен коментар. Смятам, че това е точно това, от което градовете имат нужда и искат да чуят. Благодаря ви. Благодаря, Морис Понга има думата. Морис, в залата ли сте? Господин кандидат-комисар, искам да ви благодаря за интереса, който проявихте към отдалечените райони. Както споменахте и по-рано, те допринасят за многообразието в Европейския съюз. Има нови предизвикателства, пред които са изправени тези региони либерализацията, климатичните промени. И тези региони са по-уязвими от останалите. В този контекст, може би, ще ни запознаете с позицията си за компенсацията, която би могла да бъде осигурена заради допълнителните разходи на тези отдалечени региони или островни региони, които да им позволят да се интегрират в по-голяма степен чрез регионалната политика. И до тук Европейския съюз и от финансова гледна точка е работил за развитие на е, периферни региони, Да, това беше изрично споменато в е, е, договора. Ще, бъдеще ще трябва да се обръща особено внимание и на тях, но не всички въпроси е, са непременно, кои, са от финансово естество и не всички те могат да бъдат, всички проблеми могат да, финанс, да бъдат финансирани от, от регионалната политика. Тук а, трябва от общото задължение, което аз бих поел, общия ангажимент, който бих поел към най-далечените райони, бих казал, че а, трябва регионалната политика и а, е, развитието на регионите да, да бъдат свързани в а, е, една а, е, политика за подпомагане, но единия фактор а, не трябва да, е, да бъде за сметка на другия. Благодаря, Карин Каденбах. Господин кандидат комисар, искам да се присъединя към последното, което казахте. Е, вие се описахте като баща на регионите. Аз смятам, че ролята на е, родителите, така да се каже, е да поощряват е, развитието на децата си и техните таланти. Разбира се, е, ние чухме подкрепа от ваше, изказахте подкрепа на много а, наши предложения, но по отношение на а, бюджета, бихте ли го запазили? Е, ние очакваме от вас днес, като добър баща, а, да се застъпите за вашите бъдещи ангажименти и да, да ни кажете кое дете се нуждае от най-голяма подкрепа. Е, не исках да монополизирам ролята на бащата. Прикамвам някой да, при... да поеме ролята на майката. Нека има и други бащи. Не е проблем да има няколко майки и бащи, така че да работим в една насока. Колкото по-успешни сме ние, и колкото по-видими са ефектите, по, по резултатите от регионалната политика, толкова по-добре ще бъде това за всички. Беше извършена една оценка и ние можем да сме сигурни, че ще има рамкови бюджетни рамки. мога да кажа, че сегашния процентен дял е една насока, една отправна точка, по която аз ще се ориентирам. Това, което ще планираме, не знам. Това ще ми покажат разговорите. Аз ще работя с всички сили. Имам нужда и от вашата подкрепа, за да постигнем успех. Защото не става въпрос а, да кажем, както се каза в, а, ме, в медиите, да се казва, че а, това е комисарят с най-голям бюджет другия на второ място, най-голям бюджет, така така Това не е от съществена роля а, за мен. Аз смятам, че а, с един подход в посока развитие на политика на сближаване ще имаме успех. Когато сме наясно с това и имаме една солидна основа, тогава ще имаме възможност за развитие. Възможности аз вече споменах. А, възможно е, е използването на други политики, и в крайна сметка ще имаме по този начин и успех при съставянето на бюджета. Е, по отношение на заобикаляне на правилата, по отношение на сътрудничеството с градовете, по отнош... може ли да очакваме директива за свързано с партньорството с градовете? Der Herr Präsident wird das jetzt mit großer Freude gehört haben. С голяма е, радост ще изкажа моето задоволство от една съвместна работа. Комисията на регионите също е, получи по-силно влияние и подкрепа с приемането на договора. Разбира се, председателя на комисията ще използва тези възможности, за да подсили работата на комисията. 350 представители има в комисията, които допринасят със своя опит и знания. В бъдеще те ще са необходими повече от всякога и по отношение на въпроса за партньорството. Ако, разбира се, тази инициатива има смисъл, аз ще я подкрепя. Благодаря, Петро. Благодаря Петро Константин Лухан. Благодаря за компетентните органи, отговори до сега, господин кандидат комисар. Необходими са правила в рамките на Европейския план за възстановяване на економиката в Европа за насърчаване на реализирането на проекти и справяне с негативните ефекти от кризата. Първите мерки по прилагането бяха предприяти. Надяваме се в скоро време да започне и следващата мярка. Имайки предвид нарастващата потребност от използването на структурни фондове максимално ефективно, дали предвиждате допълнително упростяване за следващия програмен период и как смятате да постигнете баланса между упростяването и нужния контрол? Благодаря. Е, това е доста сложен и труден въпрос. Но в също време това е едно предизвикателство. Вие правилно споменахте, че третият пакет, свързан с упростяване на процедурите, се обсъжда в парламента и може би ще бъде прият. Трябва също да се направи оценка на тези аспекти и да се види дали си заслужавате, дали ще се наложат като а, е, практика. Парламента и съвета показаха голяма а, е, гъвкавост по време, а именно по време на програмен период да се предприемат промени не трябва да се прекалява и с тази готовност. Ето защо аз няколко пъти казах, че ще е необходимо да се види как действат тези мерки, тъй като и трите мерки, свърз, свързани с упростяване, а, имаха добро намерение, но дали ще се наложат на практика? Трябва това първо да бъде изяснено, трябва да, да си дадем време е, за тази оценка и на експертно ниво трябва да се говори с специалистите, представители на отделните държави и членки, трябва да се водят разходи с тях и да се помисли каква може да е следващата стъпка. Важно е да установим дали досегашните мерки са довели до желания успех или ще доведат до този успех. Както се видя до сега, вероятността е много висока, анализите го потвърждават и ако това наистина е така, трябва да помислим за следващите стъпки. Somebody is taking, yes, switching uh, me off. Jan Olbricht, yes. Panie... Ян Олбрихт. Господин кандидат комисар, имам три кратки въпроса. Първият от които е Първият е свързан с а, а, твърденията на Сметната палата относно споделеното управление. Ако поемете този ресор, ще има ли повече такива случаи на съвместно управление или гледате на тази възможност като на опасност? И на второ място, съвсем конкретно, ние очакваме допълнителни отчети по политиката на сближаване, но на базата на това, което е известно към момента можете ли да кажете дали ще се запазят цели 1, 2 и 3? И на трето място, чисто политически въпрос, дали сте готов заедно с нас, Комисията по регионална политика, да се борите за по-голям бюджет от Европейския съюз за целите на регионалната политика? Благодаря. Also, ние, разбира се, не можем да е, доразвием регионалната политика и не можем да е, я засилим, ако не приложим принципа на съвместно управление. Разбира се, ще се работи интензивно в тази насока, така че накрая да стане възможно изпълнението на а, тази съвместна оперативна а, финансова проверка, финансов одит. На европейско ниво а, трябва да се занимаем с а, съществените въпроси, да можем да се концентрираме върху тях и да използваме надежни контролни системи и системи за одит – това е моята цел, в коя посока трябва да се тръгне. И тук също е и елемента на субсидиарността. Това е според мен насоката, която трябва да се поеме. Аз съм запознат с дискусията. През следващия програмен период трябва да се види дали в рамките на годишните отчети, декларации и становища на държавите членки ще са обвързани с средосрочния контрол, така както се прави сега. В някои държави членки и това трябва да се прави и от останалите 23 държави членки. Както казах вече, в развитието на регионалната политика е необходимо включването на всички нива. За бюджета вече говорихме подробно. Разбира се, от качеството си на в качеството си на министър мога да кажа, че проявявам разбиране и съм сигурен, че ще и се водят отделни дебати. Не става въпрос за това да се използва конкуренцията само за да се постигне определена позиция трябва наистина да се работи в посока развитието на една много добра регионална политика. Благодаря, Иварс Годманис. Искам да се спра на финансовата дисциплина и ефективността. Удължаването на срока за социалния фонд и фонда за регионално развитие беше повече от половин година. На 1 октомври 2009 получихме последни данни, от които се вижда, че за социалния фонд държавите членки не са реализили проекти за 2 милиарда, което е 3% от поетите ангажименти. За регионалния фонд 2,5 милиарда. 25% от държавите членки са под средното ниво на изпълнение. Разликата е между най-добрите и най-лошите е 370% в социалния фонд и 500% в регионалния фонд. 4,5 милиарда евро не са освоени, т.е. са загубени. Кохезионния фонд изтича в края на тази година. Как виждате ролята си в това море? Няма особено добра практика в освояването на фондовете. Смятате ли да наложите някои дисциплиниращи мерки и повече прозрачност, не тиха дипломация, а да се посочат с имена държавите и да се обясни защо съществуват такива разминавания. Даните за 2007-2013 също не са много добри. 300% е разликата между най-добрите и най-лошите в това отношение. Как ще промените нещата в това отношение? Благодаря. Това е една тема, която е, е изцяло свързана с въпроса за е, изграждане на капацитет. Е, това става в момента. Трябва и в бъдеще наистина да се засили, а именно кои държ... да се види кои държави имат проблеми с изпълнение на проектите си в съответен разумен срок и какво е, какви проблеми има от една страна от е, недостига на е, на капацитет е, или недостатъчни знания и умения. Много трябва да се работи в областта на обучението и е, квалификациите. И от друга страна, колкото до най-последните разработки, е, тук има един процес на наваксване. Е, тук също има значително забавене в приложението, в прилагането, изпълнението на проекти. Е, поради економическата криза, разбира се, е, преди всичко предприятия, е, които е, участват в и трябваше да участват в съфинансиране, изостанаха значително. Този проблем трябва да се види, в, да се разбере и Разбира се, да се отстранят актуалните, действителните економически трудности, но останалите проблеми е, са предимно от структурен характер и е, отчасти и проблеми, които е, е, проистичат от е, известната сложност на е, съответната сложност на разпоредбите, на регулаторните механизми, които създават трудности за държавите. От 2000 до 2006 година аз отново си припомням числата, цифрите Интересно е да се, е, да се тегли полука от е, това, да се види как е, са действали отделните държави и региони и да се види къде е, детайлирано, в детайли са е, били най-големите трудности. Ако ми позволите, въпросът беше за ефективност и професор, в изявлението на професор Барка се говори за трети стълб. Е, в е, той предлага е, стратегически доклад е, за резултатите, е, който да се представя от държавите членки годишно след всяка е, трета година, защото е, в последните 70 години е, комисията успява да изплати над 4 е, милиарда за социални е, фонд, е, 30% е, за социални и 55, 75% за регионалния. Е, какво качество може да се очаква? 57, извинете. Какво е, може да се е, очаква е, като качество, ако наистина така се плащат штурмово, както се казва на немски, на юруш средства, защото тук става дума за прилагане, финансова дисциплина и да се запитаме къде ефективно се използват тези средства, защото сега имаме проучване от главна дирекция Режи за някои държави, е, но все още нямаме е, наистина сериозни доклади от е, държавите членки, самите държави членки. Държавите членки трябва да предоставят сега своите доклади, защото до година предстои обобщение и оценка както и стратегическите доклади също е, на държавите членки, за да се види как ще се прилагат програмите, не само финансовото измерение, но и е, като, като е, по същество как ще се, предлаг, ще се изпълняват и тогава ще теглим заедно заключенията, които в крайна сметка ще се отразят е, и на, на развитието, разработката на следващата програма. Е, значи, къде се намираме в момента, дали сме доволни с инструментите в момента, дали сме е, постигнали желаното, какви заключения можем да направим и когато видим резултатите от това, тогава вече ще трябва да помислим заедно дали тези инструменти са достатъчни, дали има съответната адаптация, дали се на, на, на, налага корекции и ако се налага да ги направим. Благодаря. Следващия оратор Войчех Михай Оленичак. Благодаря. Господин кандидат комисар, има няколко въпроса. Първият от които е свързан с новите цели, които вие очертахте за политиката на сближаване. В тази зала ние подкрепяме развитието, работните места, образованието. Същевременно всички сме съгласни, че трябва да продължим с традиционните усилия, свързани с развитието на инфраструктурата, особено в новите държави членки, където има огромни потребности. След като бюджетът остава непроменен, въпросът ми е къде смятате да реализирате економии от ресурси. Бюджетът няма да се увеличи след 2013 по всички индикации. Такава е макроекономическата политика на Европейския съюз, но вие като комисар по регионалната политика, дали ще се стремите да направите каквото е възможно за селските райони? Към момента имаме две програми за селските райони. Имаме от една страна политиката на сближаване, от друга страна политиката на развитие на селските райони. Бих искал да, да чуя личното ви становище. Считате ли, че трябва да има единна политика за селските райони? Благодаря. Това, което казахте, се обслужва от Кохезионния фонд. И той има задачата да подкрепя инфраструктурни проекти в тези страни, където има а, нужда от наваксване. Това ще се случва и в бъдеще. От друга страна, а, сега не знам за какво точно ставаше въпрос, ако може да ми напомните. А, бюджета. Да, за селските райони имахте правит бюджета. Селските райони трябва да останат в фокуса на нашето внимание. Има съответни фондове, които да предоставят финансови средства. Няма да започваме с тежки дискусии а, за разединяване на фонда и така нататък. Целта ще бъде да има по-добро съгласуване и там, където има а, нужда да се обединят регулаторните рамки. И в крайна сметка да, а, тези средства са в полза на бенефициерите. А, има, разбира се, припокриване от една страна, от друга страна има а, области, които не са обхванати от двата фонда. Трябва да се разграничат тези две неща, за да може да се реагира адекватно и а, да няма прекомерно припокриване. Юб, е, Лена Коларска-Бабинска. Лена Коларска-Бубинска има думата. Е, mentioned... Вие вече споменахте подкрепата на Европейския съюз за програми, които включват много държави, т.е. регионални програми. Искам да ви попитам какъв е подхода ви към многорегионалните програми за отделни страни. Например, има проблем с развитието на източната част на Полша. Има програма, която се съфинансира от Европейския регионален фонд, беше стартирана през 2007. Считате ли, че подобни такива подобни многорегионални оперативни програми ще бъдат полезен инструмент за справянето с проблеми на недоразвитите райони, дали те ще продължат да съществуват в следващият бюджетен период. Каква е вашата позиция? Аз няма да имам допълнителен въпрос, затова искам да задам още един въпрос, още сега. Каква е вашата оценка на тези много регионални програми? Тъй като проблема в момента е, че често те се оценяват преди те да са дали своите плодове, да са довели до реални резултати. Те трябва да получат нуждата подкрепа но оценката се прави преди те да са постигнали резултати. Дали тези програми не трябва да действат за периоди по-дълги от 5 години. Благодаря ви много. Няколко пъти вече споменах днес, че междурегионалното сътрудничество е изключително важно във всяка една форма, тъй като при определенето на проблемите не можем да се концентрираме само върху един политически регион, а трябва да се концентрираме върху няколко региона, тъй като а, има раз... проблеми от различно естество. Трябва а, да работят няколко региона едновременно, съвместно. В бъдеще това трябва да бъде поощрявано и стимулирано. Аз съм убеден, че междурегионалното сътрудничество ще създаде една добавена стойност за регионалната политика. След тази дискусия, вече съм по-наясно с, с продължителността на тези програми, които може би няма да е лошо да продължават 7 години, за да може всичко да бъде въведено, всичко да бъде изпълнено и а, всичко да даде своите резултати. Но разбира се, а, тази продължителност на програмите смятам, че а, е разумна. Благодаря, Михаил Тремополос. Благодаря, госпожо председател господин Хан. Ние се намираме пред един хаос, свързан с климатичните промени. Смятам, че тези теми играят съществена роля в политиката на сближаване, не смятате ли? климатичните промени и а, използването на средства от структурния фонд. Говорихте за прозрачност. Как предвиждате а, прилагането на мерки, свързани с прозрачността при разходването на средствата от страна на държавите членки? И от друга страна, какви са вашите намерения по отношение на средствата от Кохезионния фонд? както и тяхното разходване. Особено ако не всички средства, които са отпуснати, са били разходвани. Ähm, Първо, цялата тема за климатични изменения, е, енергия и така нататък е една от най-силните елементи от стратегията 2020 вече и аз в, отго... в е, уводните си думи казах, е, защо е, това е най... Е, защо това е най-сериозният проблем. Е, това трябва да, това трябва да си отговорим. Е, тук е, е темата... Е, държава и град всъщност е един от основните, една от основните е, брънки в е, веригата. Това е, е, трябва да се занимаем с стратегията за това и когато всички структурни фондове, като преброим всички структурни фондове, ще открием над 105 милиарда, които са отделени за климатичните изменения е, в този е, е, в тази финансова рамка, рамка. Много неща вече са направени и сега в пакета за упростяване става дума за развитие на спестяващи, е, енергоспестяващи е, жилища е, и така нататък, да се засили енергийната ефективност в жилищното строителство. Тук наистина някои неща са постигнати, но е, без съмнение много трябва да се работи още и е, е, много неща трябва да се постигнат допълнително, колкото за, про, за прозрачността. Това изискване е, бе поставено и е, преди, е поставено и преди. Държавите членки е, трябва да направят преглед на това, коя, каква е била ползата, да, да направят преценка на това, каква е била ползата от един или друг проект съществуват е, различни начини за представяне на тези резултати. Е, имало е критики по отношение на изпълнението на различни проекти, но в следващия е, финансова рамка, в следващия програмен период трябва да се занимаем и с тази страна на въпроса, като разбира се отчитаме и принципа на субсидиарност. Трябва да заложим и минимални стандарти, в е, това. Но във всички случаи наистина трябва да имаме е, тези многостранни планове за бъдеще. Трябва да се придържаме а, към а, часовника, който е на стената. Той изглежда малко по-оптимистично, отколкото този, който имам тук. Имаме възможност за още един въпрос. Господин Курски е заменен от господин Пласък. Власък, извинете. В своя доклад за ориентация е, господин Семецки спомена трансфер, възможен трансфер, трансфер, е, трансфер към е, достъп 3, към оста 3 и 4 от общата селскостопанска политика, прехвърлена сеца към кохезионната политика. Тази дискусия е водена с много е, местни ръководители. Те изтъкват трудностите на сегашния етап. Какво е вашето становище? Възможно ли е, такова, е, такъв, възможен ли е такъв трансфер? Запознат съм с дискусията и този документ. Е, говорили сме многократно по тази тема аз с удоволствие ще насоча политическата си енергия другаде а именно въпросите свързани с компетенция, а не с въпросите свързани с компетенция. Важно е понякога да се разграничават компетенциите, но е, мисля, че ние сме в е, състояние. Важно е да можем да излезем с една е, сериозна програма е, е в срок, е, е критиката, която е отправена до сега, е, е че съществуват застъпване, застъпване и припокриване между двете програми. Това трябва да бъде отстранено. Честно казано, занимавам и в, а, в тази следната на това а, въпроса, кой отговаря за какво, за мен е второстепенен. Благодаря. По време на изслушването Споменахме, че господин Ванден Бранде е сред нас и ще му дадем минута, минута и половина за изявление от името на Комитета на регионите. Имате думата. Благодаря, уважаема госпожа председател, уважаема Данута, господин кандидат комисар. Бъдещето на политиката на сближаване е глобална политика за развитие на Европейския съюз на разположение на всички европейски граждани. По мое мнение, сближаването не е само средство за реализиране на целите на Съюза, като стратегията 2020, а това е политика, която е насочена към допринасене към различни възможности за развитие на нашите региони и за адаптиране към различни региони и обстоятелства вътре в териториите. Включването на тази политика в договора предвижда да се отчита териториалния ефект от всички политики и да се държи сметка за ефекта върху териториите. Знаете, че се търси точно определение на териториалното сближаване. Нашите усилия за такава дефиниция са в посока да се допълнят свободите, които вече са заложени в договора, като се добави допълнителна свобода за гражданите да изберат къде да живеят и къде да работят, независимо от сега съществуващите географски проблеми, да привърнем това в конкурентоспособност, а не в пречка. Всички секторни политики следва да имат предвид целта за териториално сближаване в планирането, прилагането и при оценката. С други думи, да се избягва секторализацията – ние трябва да а, постигнем това. Ние сме твърдо против а, отдалечаването от най-добрата интеграционна политика на Съюза. Ние сме против всякаква би опити за ренационализация на политиката. Тази политика се превърна в важна децентрализираща стратегия с две цели. Първо, за постигане на целите на Съюза на регионално ниво и на второ място да предостави възможности на регионите, на гражданите да постигнат своите цели на място. И на заключение, господин комисар, направете повече, отколкото до сега, в сферата на многостепенното управление. Това е единствения начин да се постигнат тези цели. Това не е теоретичен подход. Той е необходим, действително. На следващо място Струваме се, че вие много говорите за регионите, за градовете. Трябва да говорите пряко с регионите, с градовете, като реални партньори. И това е голямата разлика. Аз считам и съм действително убеден, искам да ви кажа към какво се стреми Комитета на регионите и вие сте добре дошъл на пленарното ни заседание през февруари и изобщо в Комитета на регионите, но на първо място най-важно е да говорите пряко с местните регионални лидери. Пряко трябва да положим общи усилия. Очевидно е, че Европейският парламент, парламента са важни, но вие сте двигателят на, на комисията и трябва да работим в тясно партньорство. Благодаря. Ние приближаваме към края на това изслушване. Е Ако кандидат-комисара силно желая да каже няколко заключителни думи, ще му дадем думата. Благодаря, госпожо председател. Очудващо е, уникално е, че през този обяд се превърнах от татко в една машина. Благодаря за интересната дискусия, която се а, състоя тук. А, беше важно за мен да видя какви са вашите интереси, какви са вашите нужди. Искам съвсем открито да кажа, че ако имаме възможност, ще се радвам изключително да работим съвместно през следващите години. Със сигурност ще правя и грешка. Никой не е <clears throat> перфектен. Но мога да кажа и обратното, че а, аз ще трябва да приема и ам, не съгласия. Но аз ще работя за интереса на регионите, поемам ангажимент за тях. Не знам а, дали ще мога да последвам амбициозната програма на а, Хюбнер, свързана с а, пътуванията и до регионите. Но за мен беше удоволствие тук да говоря с вас. Благодаря ви сърдечно за а, интересната дискусия, която проведохме тук и се надявам тя да не е последната. Благодаря ви много. Please, don't, don't, don't yet... Uh, Уважаеми колеги, моля още не напускайте залата. Трябва да се договорим за следващите ни стъпки. Най-напред искам официално да благодаря на всички ви за това, че останахте тук в през последните три часа, както и за това, че комисаря остана тук 3 е, часа. Е, е, Според Марк Твен, най-лошата смърт е да говориш до, до припадък. Сега ще направим половин часова почивка и в 8 часа ще се срещнем имам предвид с всички координатори на политически групи за оценката. Могат да бъдат предложени от своите сътрудници и членове на секретарията. Можете да използвате този половин час за среща във вашата политическа група, за да изясните позицията си по оценката. В А1Г3 ще бъде срещата ни. Моля да бъдете там на време. Благодаря.